Първата точка от дневния ред е, е обсъждане на доклада на госпожа Матяс финансиране на научните изследвания и иновации в Европейския съюз. Доколкото разбирам, не всички от вас желаят да участват в дебата, така че бих помолил Онези от вас, които не желаят да усъждат, да участват в обсъжданията, да напуснат залата и да продължат своите разговори навън. Is it point of order? По процедурен въпрос ли? По процедурен въпрос ли искате да вземете думата? Господин председател, аз ще остана в залата, но както правилно казахте миналия път, господин председател, моля Хвърляйте поглед в цялата зала, за да видите кога някой иска да вземе думата. Аз бях вдигнал бялата си, бялата си карта, но вие не ме погледнахте. Така че много, много ви моля а, да а, хвърляте един а, поглед в цялата зала. Благодаря ви ще взема предвид аз вашата забележка. Сега давам думата на госпожа Мариза Матяс. Благодаря, господин председателю, госпожо комисар, госпожи и господа. Благодаря на всички колеги, които ми помогнаха да подготвя този доклад. Благодаря за сътрудничеството. Особено съм ви благодарна, защото времената наистина са трудни. А бяхме и във вакансия и не всички са готови да приемат компромисите. Благодаря за изказаните становища. Много беше ценно всичко, което предложихте, за да можем да го включим в окончателния доклад. И сега, по същество. Благодаря. И на двете комисии, и на всички служители и колеги, които работиха заедно с мен по време на отпуската през месец август. 2020 година. Това е крайната рамка, върху която работим в момента. Следователно, имаме и изключителна възможност да окажем още по-голямо внимание на научно-изследователската дейност – Наистина, изключително важен е този сектор – и той ще има все по-голямо значение заедно с всичките си компоненти, научните програми, иновацията и всички останали ние можем да разработим една подобна всеобхватна стратегия, само ако са ясни нашите цели. Така че, първо беше важно да установим кои са тези цели. Необходимо е ресурсите да бъдат насочени към три основни насоки. Укрепване на капацитета на първо място, европейските научни работници извършват изключително ценна научно-изследователска дейност – Необходимо е да разполагат със съответната инфраструктура, за да могат да работят. Следователно трябва да насочим инвестициите на там. На второ място, потенци... потенциала за сътрудничество в областта на научно-изследователската работа. Това е една област, в която наистина сме доказали успехите си. Социалните науки трябва да получат заслуженото си място. Необходимо е да обърнем внимание на иновацията именно през тази призма. Социалните науки, а на трето ми място е необходимо научно-изследователската дейност да бъде насочено към всеобщото благо. Само възоснова на тези цели бихме могли наистина да разработим една споделена стратегия и рамка, която може да бъде ценна за всички така че да изиграем нужната основно водеща роля в областта на научно-изследователския сектор в контекста на економическата криза. Структурните европейските фондове трябва да направим необходимото, за да е, могат те да бъдат използвани съвместно и да бъдат насочени към европейските научни работници. Изключително важно е да осъзнаем този ефект. Аз самата съм била научен работник и искам да ви кажа, че не могат научните работници да бъдат просто а, едни а, лабораторни, а, опитни а, мишлета в ръцете на финансисти и администратори. Необходимо е да се разработи една система, при която победителя да получава всичко, но е необходимо да има конкурентно способност, която да бъде предоставена равнопост на всички по един и същи начин. Именно по този начин Европа може да се превърне в водеща област в областта на науката. Благодаря, колега, председателя. Позволете от името на комисията да дам думата на госпожа Мойра Гейган Куин. Имате думата, госпожо. Господин председателю, приятели, радвам се, че мога да говоря сега пред вас, пред вас преди окончателното гласуване по този доклад за изграждане на е, обща стратегическа рамка в, до 2020 година. Подкрепям и поздравявам докладчицата за отличния доклад, който се предоставя в много подходящо време, за да можем да разгледаме именно този важен въпрос в общия пакет за 2020 година. Благодаря и на докладчиците в Сянка и шесте комисии, които работиха. Парламентът посочва наистина големия си интерес и подкрепа по отношение на иновационната програма, която е много важна по отношение на предложенията 2020. Хоризонт 2020 ще имат голямо значение за следващата финансова рамка, която ще започне след 2020 година. По отношение на бюджета и многогодишната финансова рамка, прията на 29 юни, ние вече заделихме 90 милиарда евро а, за а, Хоризонт 2020. По този начин ще се стимулира и ръста и работните места. Целият пакет е амбициозен, но реалистичен. Приоритир, приоритир, приоритетите и инвестициите. Това са изключително важни аспекти на бъдещия ръст на работните места. Комисията проявява ясния си ангажимент, за да се постигнат целите по отношение иновациите за 2020. Целта е научно-изследователската дейност и иновацията да бъдат по-ефективни, по-добре финансирани, да имат достъп до тях и да имат по-голямо въздействие. Имайки предвид консултациите, които бяха проведени по отношение Зелената книга, мога да кажа, че получихме изключително много отговори, повече от, 100, от 13 000 отговори, плюс а, голямото количество консолидирани доклади за изразени позиции. Благодаря на всички а, депутати, които а, участваха на 10 юни при окончателното оформяне на документа. По този начин се показва, че всички заинтересовани страни Европейския съюз работят съвместно, за да се постигнат общите цели. Мисля, че основните проблеми в доклада са всъщност съответстващи на всички проблеми, които бяха повдигнати в хода на консултациите и трябва да имат съответното отражение в бюджета в следващия ни период. Хоризонт 2020 е изключително интересен за Европейската комисия. Аз съм дълбоко удовлетворена от подкрепата ви към общата стратегическа рамка и към въпроса, че научно-изследователската дейност ще бъде изключително а, е, важно място ще и бъде одолено по отношение развитието и на пазара. Изключително важно е наистина да се изграждат е, центрове с отличен експертен опит в рамките на програмата. Това вероятно ще бъде задача и на структурните фондове. Сега, когато научно-изследователските работи трябва да работят по-ефективно, а трябва да има по-малко административна работа, опрощаването е най-важно от пакета Хоризонт 2020. Необходимо е да има приемствено, що се относя до основните инструменти, залегнали в програмата. Това особено се отнася до съвместното сътрудничество, съвета за сътрудничество и научно работа а, необходимо е наистина да се отговорят на основните предизвикателства и ценни, амбициозни, а, които са залегнали в програмите на Европейския съюз по отношение на програмите за промени климата и всички други важни аспекти. Имайки предвид всичко това, искам да почета и връзката с останалите доклади, които бяха подготвени в тази област. Имайки предвид последователността, искам да подчертая, че по този начин много ни помогнахте, за да подготвим законодателните си актове за 2020. Благодаря. Председателя, благодаря госпожо Мойро Геген Куин. А сега ще продължим по-нататък. По, по, председателя е, казва, извинявайте, ако неправилно произнасям името ви. А сега, е, колегата Хаглунд от името на комисията бюджет. Благодаря, господин председател. Е, лесно е да подкрепим заключенията в доклада и бюджетната комисия има положително становище спрямо резултатите, които трябва да гласуваме. Стратегическата рамка, за която говори току-що госпожа комисария, е много важен и е, евентуалните възможности на Европейската инвестиционна банка да намери някакви решения и инициативи за бъдеще. Това е възможност, която се разглежда от бюджетната комисия, но за бъдеще е, трябва да знаем, че има разлика между е, займите, които се отпускат и стипендии за изследвания, така че могат да се отпускат заеми с ниски лихви. Е, е, за стратегия 22 знаем, че трудно ще се намерят средства по е, сегашните, сегашната финансова рамка. Заради това трябва да се търсят допълнителни източници на средства. Благодаря ви, господин председател. Аз сега давам думата на госпожа Лара Маркит от Комисията Вътрешен пазар и права на потребителите. Благодаря, господин председател. Мисля, че в този доклад се включват различни аспекти, които трябва да бъдат разгледани. Координацията е между научно-изследователските програми, кохезионния фонд, както и засилването на националните правителства и на местните власти. Също така опростяването на процедурите, необходимата гъвкавост, за да се актуализират програмите. Положението на малките и средните предприятия също заслужава внимание. Бих искала да поставя ударението върху един аспект, който за мен лично е особено важен. Ние трябва да се движим в една съвместна стратегическа рамка. Трябва да се проведе един експеримент – за да се прецени доколко могат да се използват средства както за предприятия, така и за студенти в научно-изследователски центрове и в университети, където те могат лично да участват в иновационни проекти. Госпожа, госпожа Джовани Лавия от Комисията по селско стопанство. Господин Джовани Лумия. Благодаря, господин председател. От името на Комисията по селско стопанство и на развитие на селските райони, ние пожелахме да изтъкнем значението на научно-изследователската работа за цялата съскостопанска верига. Не става въпрос само за иновации, но и за внедряване на резултатите на практика. изследователската работа трябва да обслужва всички граждани. Ние знаем, че търсенето ще се увеличи с 70% е, до 2050 година. Става въпрос за търсенето на храна е, и е, научно-изследователската работа трябва да ни предостави възможност е, да живеем в по-чиста околна среда, трябва да е, се занимаем също и с търсенето на обновяеми източници. Госпожа Калас има думата от е, Рибното стопанство. Благодаря, господин председател. А... Аз замествам колегата Палеса, който за, съжал... за съжаление не може да участва в работата на нашето заседание. Настоящия доклад е от огромно значение за бъдещето на научно-изследовател... на... научните изследвания в Европа. Целта е да из избегнем препокриването на дейностите и да, и да намериме по-добро финансиране за различните програми. Много държави членки, включително и моята родина, изпитват огромни трудности за отделянето на 3% от БВП за научните изследвания и по този начин всъщност Европа се развива с различни скорости. Не става дума само за високи технологии, става дума и за а, подкрепене на различни дейности, свързани с научни изследвания а, в морското дело и а, рибарството като по, този начин ще може да се помогне на всички от тези, които зависят от този сектор. Господин Валеса не, не е сред нас, каза нашия колега. Аз самия е, отидах при него в болницата миналата събота. Той е убеден, че през февруари или март ще бъде отново сред нас тук в пленарна зала. До тогава ще е, бъде изцяло възстановил е, се и оздравял. И той поздравява колегите е, и ме помоли да, да, да ви предам неговите приятелски чувства госпожа Антигони Пападополо от комисията за жените. Благодаря, господин председател. Комисията за жените счита, че е, ние счита, че жените участват е, твърде малко в е, научните изследвания и не се насърчава е, тяхното участие. Знаете, е, че нашата цел е да има равноправие и в този отрасъл. Жените много често се сблъскват с така наречените тавани на финансиране и известна дискриминация спрямо тях. Е, трябва да се използват е, средства от е, структурните и кохезионните фондове, за да могат жените да участват все по-широко в програми и изследвания с в фундаментални науки. Те трябва да, да имат възможност за повече мобилност и същевременно да бъдат насърчавани да търса твоето бъдеще в тази област. А сега от името на политическите групи давам думата на госпожа Карвали от НП. Господин председател, госпожо комисар, Бих искала да поздрави Мария Матияш за отлично извършената работа и за доброто сътрудничество с останалите политически групи. Е, НП е, отчита и че е, нашите е, възгледи и нашите мнения са взети предвид относно е, финансирането, е, създаването на центрове за челен опит, е, насърчаването, насърчаване участието на младите изследователи в програмите и плановете. научните изследвания са от огромно значение за развиване на този сектор, за внедряване на иновациите и за създаване на заетост. Е, но Европе... Европейския съюз ще може да постигне своите цели в тази област, ако има увеличаване на средствата, залегнали в многогодишната финансова рамка и е, ако се се използват по-добре структурните фондове. Същевременно обаче трябва да се създадат е, и условия за участието на малки екипи които да работят по а, а, значими проекти, да се, да се създадат така наречените мостове към а, центровете за, а, за челен опит а, и а, високи висока квалификация, защото е, млад, младите, които не, не нямат достатъчно обучение, достатъчно е, компетенции, достатъчно, е, които не, чието образование е недостатъчно и са е, бич за е, развитието на науката и техниката в Европейския съюз. А сега давам думата на госпожа Ерц Херцог за една минута. Госпожо председател, госпожо комисар, бих искала да поздравя нашата колега за отлично свършената работа. Много е важно да си да, да определиме реалистични цели от името на социалистите и е, демократите. Бих искала да а, си поставим следната цел. 80-те е, милиона е, би трябвало да се а, е, считат като средства а, инвестирани в тази област, но те в никакъв случай не са достатъчни за постигане на целите, записани в стратегия 2020 година. Мисля, че трябва да, е, да имаме приоритети, по-добре очертани приоритети в тази стратегия. И по-специално тези приоритети трябва да са в научната област, насърчаване използването на интелигентните е, технологии, е, също, също така инвестиция в човешкия потенциал, в човешкия капитал и по-доброто му управление. Да, да се направи всичко, всичко възможно, защото младите хора да не имигрират, да няма изтичане на мозъци и да могат техните таланти да се разгърнат в родните им страни. Имаме нужда от цялостна стратегия, която да създаде благоприятните условия за разцъфтяване на новаторството и да има по-добро сътрудничество между различните отрасли. Благодаря. Госпожа Дума, давам думата на госпожа Суитбурн за една минута и половина. Необходимо е финансирането да се а, е, прилага в една голяма а, е, рамка, много широко да е поставено, за да може наистина да има конкурентоспособност. Често обаче има а, е, цели, които си противоречат. Аз е, направих едно посещение съвсем наскоро на научно-изследователски център, който предоставя наистина много добра альтернатива на е, методите на работа, при което се използват животни за изпитвания. Посетих е, и асоциацията която се занимава също с изследвания на кръв, така че в крайна сметка мога да се надявам, че в тази посока ще се развива и научно-изследователската дейност в Европа, че ще има взаимодействие между изследователите навсякъде, включително и в международен план. Необходимо е да има конкурентно способност, за да бъдем конкурентни с всички останали в света. Председателката, благодаря. За минута и половина давам думата на господин Ламберц. Добър вечер, госпожо комисар. Ние трябва да се радваме заедно с вас за всичко, което успяхте да постигнете до сега, като разбира се очаквате в крайна сметка да приключи дискусията по бюджета, но бюджета, за който говорим, е от една страна силно засилен, от друга страна опрестяването на административните правила с прогрес в положителна посока, за да има успешна европейска политика в научно-развойните дейности. Искам да кажа само едно във връзка с намеренията, които имаме. Първо въпрос за упростяването. Според мен, разбира се, е ясно за нашата администрация, става въпрос администрацията на комисията, процедурата да се упростява, но най-вече за неправителствените организации, за научните работници, за предприятията, които се обръщат към гишетата на комисията за университетите, процедурите трябва да се упростят. Ами така че ние искаме да запазим тази насока към клиента, ако мога да се изразя така, вместо някаква вътрешна наша ориентация. На второ място е много важно резултатите от тези научни изследвания да стигнат до пазара, така че да сме е, еднакво добри и в иновациите, така и в научно-изследователската работа, така че трябва да се постигне напредък. Разбира се, не трябва да се спада в другата крайност. Всичките средства да се насочат към развойната дейност, да има партньорства, които са публични публично-частни, където чрез преки субсидии към дадено предприятие трябва да се избегне в края на краищата е, да не се фаворизират предприятия, които така или иначе имат средства, които да могат да инвестират. Така че нека да не им е, спускаме така от небето средства, защото има предприятия, които трябва да бъдат насърчени, защото няма достатъчно средства за научно-изследователска дейност. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. А сега давам думата на господин Енин за минута и половина. Благодаря, госпожо председател. Е, в момента ние преживяваме провала на, стратегическа, на Лисабонската стратегия, е, по силата на която 2010 година Европейски съюз трябваше да стане най-конкурентоспособен, защото Китай прилага е, Лисабонската стратегия на Европейския съюз. През 2010 година Китай застигна Европейския съюз в научно-развойните дейност. И то съвсем краткосрочно. В Китай ще има повече инженери и научни работници, отколкото в Съединените щати и Европейския съюз като цяло. В този тревожен пейзаж е, само е, е, е, космическата дейност е, успяват да постигнат някакъв резултат, защото Франция, Испания и Германия поеха своята отговорност, защото правят дългосрочни инвестиции и защото не спазват догмата на свободната конкуренция. Прекалено слаби са усилията на Европейския съюз в научната дейност и това е една от причините за деиндустриализацията на някои региони на Европейския съюз. Ако има някаква проницателност в доклада, той все още не е на необходимото ниво. Все още ние търсим диагноза и решение за тревожното положение, защото в сърцевината на всичко е отсъствието на публични инвестиции в научно-изследователската дейност и подчиняването им на пазара в техните цели и финансиране. Поради това научните работници инженерите имат несигурна работа, слабо платени, докато е, финансистите паразити, е, трейдерите са скандално високо заплатени. Това е премия за престъплението. Е, липсват инвестиции, развиват трябва от съвсем млада възраст хората да работят с науките и социално да се освояват и уменията и познанията. Благодаря, госпожо председател. Благодаря. А сега господин Паска. Госпожо председател, госпожо комисар. В Зелената книга ни предоставя информация относно визията на комисията за новата стратегическа рамка за научни изследвания отвъд 2013 година. Инвестициите в научно-изследователската сектор 1,5% от БВП в Европейския, Европейски съюз, което означава, че всъщност ние изоставаме от големите ни силни економически партньори. И политиката, освен това, не доведе до подобрение, което означава, че сегашната система трябва да бъде реорганизирана, а научно-изследователската дейност да бъде лансирана. Има много предложения които са направени, включително и принципа на трите стъпки, което се предлага от докладчицата госпожа Матиес. Премахването на пречките пред малките и средни предприятия и достъпа им до финансиране в сектора е много важен. Трябва да има нужните процедури, които наистина да не възпрепятстват е, хората, които умеят творчески да мислят, да бъдат спирани от е, бюрокрация и администрация. Необходимо е научните идеи да бъдат превръщани в продукти максимално бързо. Необходимо е да се лансира научно-изследователската дейност в Европа, за да можем да имаме много бързо е, ефекта от нея. В противен случай ние ще изоставаме, което е неприемливо. Благодаря. А сега господин Рао. Рао има думата. Госпожи и господа, благодаря на госпожа Матиас за нейния доклад, а освен това позволете да благодаря и на всички, които написаха своите а, доклади, госпожа Кавалио, както и останалите колеги. Наистина много е важно по този начин да докажем, че ние много сериозно се отнасяме към научните изследвания и иновацията, защото те са много важни за бъдещето на Европейския съюз. Затова благодаря на представителите и на бюджетната комисия. Много ясно а, разбираме, че е необходимо да имаме нужното финансиране, за да можем да водим успешно битката. В противен случай не е възможно да успеем. По този начин ще се даде тласък на научните изследвания. И това е от водещо значение за бъдещото развитие на Европа, защото няма смисъл просто само да говорим за това. Необходимо е да действаме много внимателно, да разгледаме с какво финансиране разполагаме, за да можем да го използваме най-ефективно, как можем да ускорим процесите, как можем да получим по-бързи резултати от, изследванията. Правят се различни изследвания, има най-различни центрове, но е необходимо да се опрости процеса понякога някои проекти се разработват по-добре с по-голямо финансиране, друг път не точно така стоят нещата. Така че много е важен този доклад, важно е да се предприемат и действия в тази посока. Разбира се, научния изследователски съвет в Европа е необходимо да играе много важна роля. Много важно е малките и средни предприятия да попаднат в центъра на целият този процес. Но трябва да намерим и решението за онези страни, които имат ясни изисквания за водещи научни постижения. Трябва да намерим отговорите именно за тези страни, които пък още не са достигнали до това ниво. Трябва да разгледаме конкуренцията, която предостава възможност за сътрудничество между центровете. Това е въпрос, който още предстои да бъде решен. Благодаря, председателката. Господин Пирко, една минута. Много ви моля, включете си микрофона, казва председателката. E sviluppo europei nel tempo hanno riscosso successo e Различ, различните европейски програми бяха увенчани с успех и се радват на подкрепата на, на широката общественост, тъй като те бяха финансирани по-скоро с европейски средства, отколкото с национални средства. Но въпреки че седмата рамкова рамкова програма имаше за цел да създаде допълнителни и по-благоприятни условия за малките и средни предприятия, това не стана. Както каза госпожа Матиас, необходимо е да се въведат упростени административни мерки и да се намали броя на операциите или действията, които трябва да се извършат за получаване на финансиране, като същевременно се хармонизират инструментите, из, из, избегне препокриването и оптимизира начина за управление на проектите. Господин Стречек. Госпожо председател, госпожо комисар, считам, че иновацията и научно-техническия прогрес са в основата на економическия растеж, но доклада също така, но призовава да помислиме по две неща. Позволете ми да цитирам докладчика и да кажа какво мисля по въпроса. Първо, при приемането на разглеждането на проекта и тяхното одобряване. Трябва да се вземе предвид, разбира се, пазара условията, но това не е. И това не е всичко. Освен пазара, освен успешното ам, представяне на пазара, има и други условия и предпоставки, които трябва да бъдат взети е, предвид. Второ, съжалявам, но изтече ми времето но им, имах още какво да кажа, но ще спра до тук. Благодаря. Сега давам думата на следващия оратор за една минута. Kiitoksia, arvoisa puhemies. On tietenkin... Госпожо председател, наистина е необходимо да се инвестира в е, научно-изследователската дейност и е, иновациите. Е, научните изследвания не могат да бъдат е, централно планиране. Никаква централна, централизирана власт не може да каже и не може да наложи на иновациите да на новаторството да се появи тук или там. Същевременно обаче всички трябва да имат равноправен достъп до до средства за научно изследване, като същевременно, разбира се, средствата не трябва да бъдат равни за всички. Същевременно трябва да има по-добър подбор, защото лошите, незадоволителните проекти не трябва да поглъщат средства в ущърп на добри проекти. Трябва да бъдат насърчавани предимно по добри проекти. Не може, не може да, да има правила за правилно географско или друго преразпределение, защото това само ще наруши конкуренцията. Госпожа втори две минути. Благодаря, госпожо председател. И аз бих искала да благодаря на госпожа Матя за извършен, за отлично извършената работа. Аз съм работила с нея по други доклади, е, свързани с иновациите. Нашето сътрудничество винаги е било отлично и постигнатите резултати много задоволителни. Е, Европейският парламент трябва да постави ударението върху е, иновациите. Това трябва да направи и комисията, а не само да разглеждаме научните изследвания. Трябва същевременно да да убедиме всички, че е, иновациите заслужават повече средства и Европейския е, парламент е, е, е убеден, че трябва да настояват за тази своя идея. Всяко изследване трябва да, да, бъд, да бъде свързано с иновация, а същевременно изследванията да отговарят на потребностите на пазара. И още нещо, което е залегнало в доклада. Европа трябва да е, да, да се бори за отлични резултати, за да бъде първа, в, да бъде водеща в челния опит и същевременно нейните научни изследвания да бъдат по-близо до исканията и е, нуждите на гражданите и малките и средни предприятия. Същ Същевременно Европа трябва да, да може и да насърчава е, е, своя потенциален гений, който винаги е бил е, част от европейската култура. Ако успееме да упростиме административните процедури и по-бързо разглеждане на проектите, това ще бъде само е, един, една крачка напред. Госпожо председател, новата стратегическа рамка, която, която предвижда упростяване на процедурите и по-голяма прозрачност, ще, ще позволи едно по-бързо обработване на проектите и по-бързото им и бързо финансиране. Радвам се, че председателя на комисията ИТРЕ е, спомена това. Европейския съюз и отделните държави членки разполагат с най-различни нива на, на средства. Инфраструктурата е различна в различните страни. Въобще положението е много а, неравноправно и рамковите, рамковите програми на практика а, облагодетелстват развитите страни, а не обратното. Затова трябва да има много по-добро сътрудничество между раз, различните държави членки и да има а, повече средства и по линията на кохезионните фондове, за да могат държавите, които е, са по-назад, да могат да имат достъп до финансиране и да наваксат закъснението. А сега давам думата на госпожа Форд за една минута. Благодаря. Съгласни сме, че това финансиране наистина може да ни помогне срещу големи е, проблеми, включително застаряване на населението и повече сигурност. Важно е обаче да направим необходимото, така че да да не изостанат е, други области. Необходимо е да има конкурентност. По този начин може да се се насърчава изключително много частния сектор, а трябва да се подкрепят и малките центрове, водещите университети и институти в това отношение. Обаче ние не сме постигнали именно това водещо постижение, което искаме да стимулираме научните изследвания все още остава проблемен свързан с опростяването. Миналата седмица се срещнах с научни работници в моя регион и те наистина се сблъскват с проблемите свързани с необективността при партньорските проверки. Инвестирането в научната дейност се приветства, но нека да не избираме просто от въздуха някакви случайни цифри, които да ги хвърляме в дебата. Председателката, благодаря. госпожа Джордан Първо е, искам да говоря за финансирането. Ние сме съгласни, че бюджета за научните изследвания трябва да бъде увеличен Неколкократно чух е, от изказващите се, че 80 милиарда евро означава чувствително увеличение на бюджета. Въпреки това обаче не мога да приема напълно това, е, защото тази рамкова, е, седмата рамкова програма не може да се съпоставя пряко с осмата, защото в осмата се съдържа всичко, което вече се съдържаше в седмата програма, плюс средства за иновации. Европейски институт за иновации иновации и технологии и изобщо много научни изследвания, които се финансират по други бюджетни линии и така нататък. Така че след преговорите, средствата за тази част от научните изследвания всъщност ще намалеят аз изпитвам съмнения за истинските приоритети в областта на научните изследвания. Когато говорим за географското разпределение, много често чуваме, че основният критерий при подбора на проектите е тяхното е, научно съвършенство, но трябва да се знае какво точно се има предвид, за да може критерия да се прилага и за малки и за големи проекти, защото е, научния стремеж към съвършенство първо е, не е приоритет на големи приоритети, които струват милиони, но това може да се появи и в малки проекти, малки проекти, които могат да се финансират по следващата рамкова програма. Естествено, че има разлика в е, качеството на научните изследвания в различни страни, различни региони на Съюза, но тези различия трябва да се намаляват е, чрез проекти, които се финансират по структурните фондове. В заключение искам да кажа, че резултата от анализа на Европейския съвет за научни изследвания са подобни. Обикновено се отпускат средства на по-големи държави и на известни университети. Един от научните работници каза, е, че е, сега е, тази програма трябва да се нарича Fame, т.е. слава. Тоест, трябва действително да са високо квалифицирани научните работници, да се доведе до успешен край проекта. Благодаря, казва председателката. Госпожа Тикало има думата за една минута сега. В момента ние сме изправени пред криза и фундаменталните и приложните изследвания, научно-развойната дейност да са много важен инструмент, за да се даде нов тласък на економиката и да се създадат нови работни места. Затова искаме процедурата по достъпа на средства да се упрости и стратегическата рамка за научно-развойните изследвания трябва да се основава на координация на програмите, които съществуват в Европейския съюз, в държавите членки и трябва да се търсят решения за демографските промени и защо всичко, което трябва да се управлява устойчиво и справедливо и защо да се управляват е, устойчиво и справедливо ресурсите, с които разполагаме, както и участието на малките и средни предприятия. То трябва да бъде над 15% и заради това упростяването и отмяната на бюрократичните бариери са от ключово значение, за да може да се даде тласък на економиката. Е, естествено, че трябват и допълнителни финансови средства, средства за проекти като Галилео, е, което трябва да, който трябва да бъде доведен до максималния си потенциал. Благодаря, е, казва председателката. Господин Макиевич има думата за две минути. Госпожо председател, госпожо комисар. Искам да ви благодаря за това, което казахте, за опита ви да постигнете компромис. Е, всички в Европейския парламент е, сме е, съгласни за използването на европейските инструменти за научно-изследователска дейност и през следващия финансов период. Стига това да се вписва в стратегическа рамка. По този начин ще се увеличи конкурентоспособността на Европейския съюз в международен план, но и значително ще се упростят процедурите и ще се ускори възможността да се възползваме от субсидиите. Между държавите членки се наблюдават значителни разлики. Тези разлики се проявяват в средствата, които се отделят за научно-развойна дейност и достъпа им до европейските програми. Има контраст между отделните страни членки на Европейски съюз Контраст е между новите и старите страни и членки. Трябва да има е, съвместна процедура, съвместни организации, съвместна администрация и да се хармонизират принципите и условията за участие в различните програми, за да създаде една съвместна е, система в европейското пространство и в интерес на всички държави членки. Трябва да добавим също, е, че е, предложението е, да се изравни слабото представителство на държавите членки на европейско ниво чрез използването на потенциала на всички европейски региони е основателен, за да се избегне опасността от фрагментиране, от разпокъсаност и да се засилят критерии като е, ефективност и добра организация. Аз съм за открито трансгранично сътрудничество, но специално за бюджета смятам, че дискусията си остава открита. Grazie. La parola Председателката, благодаря. Сега давам думата на господин Корея. Една минута. Благодаря. Госпожо председател, госпожо комисар, колеги. Поздравления за докладчика госпожа Матиас за предложението и за обща стратегическа рамка. Това е основно средство за Европа 2020, за да може да се създаде както научно-изследователска дейност, която да отговаря на времето си, така и да се създадат работни места. Необходимо е програма, която да е по-голяма и по-амбициозна. Необходимо е да се подкрепят водещите научни постижения. Необходимо е да се използват постиженията – Необходимо е да стъпим на успехите от миналото, например изследователския съвет и постиженията му. Опростяването трябва да продължават. Европа трябва да се движи на една скорост в областта на научните изследвания. Това е нещо много важно, а вече беше и споменато. Едно предупреждение. Наистина по този начин Европа няма как да не се справи. Благодаря, председателката. Не мисля, че госпожа Тоя е в залата. Така че, нека да продължим с подтанните изказвания. 12 души са се записали. Много ви моля, спазвайте уреченото време. Не мога да дам думата на всички. Антонеско. Имате думата. Благодаря, госпожо председател. И аз исках да поздравя госпожа Матяс за отличния доклад, въпреки економическата криза. И така има известно оптимистични тенденции в областта на научно, научните изследвания и иновацията и по-специално в страните, които са малко на опашката, но а, все пак разликите между, в условията в различните държави членки е много голяма и това се отразява а, и е отразено в седмата рамкова програма. Всички държави членки трябва да имат равноправен достъп до различните програми и инструменти. Въпреки всичко, което бе направено до тук, положението не се подобри, а научно-техническите изследвания и научните изследвания са двигател на економическия растеж и прогрес. John. Председател, много интересни неща бяха казани тук и бих искал да чуя и това, което ще каже госпожа комисара. Но но събитията, такива каквито са, ни доказват, че ако ние не сме единни, просто Европа ще се разпадне. Научните изследвания и иновациите са начин за създаване на нови работни места Наистина трябва, трябва да има упростяване на административните процедури, да, да има упростяване на достъпа до финансиране за малките и средни предприятия и да направим всичко възможно да отговориме на исканията а, е, на а, об, общността, на широката общественост защото научните изследвания, както казах, са двигател на прогреса и това е най-важното, което ще ни извади от кризата за бъдеща. Благодаря. Госпожа Басеско. Благодаря, госпожо председател. Научните изследвания, иновацията, е, техническия прогрес са основа на економиката и особено в условия на криза те, те са е, е, основен двигател за економическия растеж. Затова приветствам комисията за публикуването на е, зелената книга и това, че ще се предприемат мерки за намаляване разликите между различните държави членки. Е, в Румъния резултатите са по-низки спрямо средните в Европа, както и средствата, които се е, отпускат е, на, е, тези, на, този, на тези изследвания, са по-малко от половината на тези, които се съз... отпускат в най-развитите страни. Но, необходимо е също така да има и една обща стратегия за държавите от региона, за да могат наистина изследванията да доведат до а, исканите резултати. Рубик, благодаря. Позволете да поздравя докладчицата и да се обърна към вас, госпожо комисар. Може ли повече да отстоявате въпросите, свързани с бюджета? от 50 на 80 милиарда. Но всъщност нето увеличението е много малко, защото се включват много други програми. Може ли да се направи нещо по отношение на собствените ресурси? Например, може ли да се използват ползват емисиите от въглероден двуокис и търговията, приходите от тази търговия, за да можем да използваме и тези средства, да ги предоставим на държавите членки, така че в крайна сметка да има заделени средства за научно-изследователска дейност. Много може да се работи в областта на промяната в климата, например. Много ви моля, госпожо комисар, направете това предложение, за да може да има програми, които да бъдат в действие и да могат да донесат до ползи за Европейския съюз, което ще ни помогне в близко бъдеще да подобрим нашите познания, свързани с е, въглеродния диоксид и емисиите, какви са възможностите за малките и средни предприятия в тази област. Те могат да разработват продукти, да предлагат услуги, така че да се изпълни стратегията на, за Европа. Благодаря. Председателката, да благодаря. Балдесаре, имате думата. Благодаря, госпожо. Европейският съюз е, се движи твърде бавно в науч, науката не успяваме да настигнем, например, водещи страни като Япония и САЩ. 27-те държави членки харчат само 2%, а не 3%, които комисията е заделила в Зелената книга. Наистина този доклад е подготвен в подходящия момент имайки предвид сегашната обстановка, а и госпожа Матиас в своя доклад засяга този въпрос. Общо Европейския фонд ще бъде е, важно средство за е, укрепване на научните изследвания. Това е добра инициатива. Мисля, че трябва да се опитаме и да отвоим финансирането за следващата финансова перспектива след 2014 година. Благодаря. А сега, Мачлас, имате думата. финансării pentru cercetare și inovare. Увеличението на ефективността на инвестициите в научно-изследователската работа е основно условие е, за да се постигнат е, целите от 3% от БВП за програмите до, за научно-следователската работа до 2020 година, но пред тази цел има още много препятствия, защото националните правителства, регионалните органи за самоуправление прилагат е, отделни стратегии, е, така че някои неща се приповтарят. И заради това е, съвместната е, стратегическа рамка може да регламентира финансирането интегрирането в Европейския съюз, е, като се упростят структурите, като станат те по-ефективни, за да могат да се прилагат правилните инструменти за финансиране и за да можем в последствие на ниво държави членки или органи за самоуправление на местно ниво да действат съвместно. Е, трябва да се освободят частните инвестиции, е, да е, се насърчи и участието на малките и средните предприятия в научно-изследователската дейност. Благодаря ви. Сега господин Гутиерес, има думата, казва председателката. Аз искам да ви благодаря. Искам да кажа, първо, да не забравяте малките предприятия, защото Силикон Вели е тръгнала от малки проекти. Е, всъщност трябват малки проекти, за да се приобщат и малките университети. Мисля, че в Европейския съюз липсват основно човешки ресурси. Е, трябва да има програми, за да могат в големите университети да има повече стипендианти и да участват повече хора, е, да се е, определя по-малко внимание на сградите. Достатъчно сгради има в Европейския съюз, да отделяме внимание на човешките ресурси. И е, смятам, че Европейския парламент трябва да настоява и за упростяване на процедурите, защото това упростяване ще означава прозрачни процедури за страните членки. Те ще получат средства и ще поемат ангажименти. Госпожо комисар, вие ще получите подкрепата на парламента, ако се стремите към прозрачност в проектите и искаме и съвета също да работи прозрачно. Е, е, е, благодаря, госпожо председател. Е, госпожо комисар, е, бих искала да поздравя и докладчика госпожа Матиас. Ако говорим толкова за познанието е, за след кризата, повече отколкото за кризата, ще се получи взрив, но уви това няма да се случи, защото програмите за иновации и за растеж все още не са на дневен ред. При вас, госпожо комисар, са на дневен ред, не, но не навсякъде. Непрекъснато се говори за научно-изследователска дейност, за растеж, но всъщност няма научни изследвания. Е, това е въпрос на начин на мислене в обществото. Ние трябва да сеем, но не трябва да пръскаме средства във всички посоки. Е, тоест, трябва да се упростяват процедурите, да има по-малко, бюро, по-малко бюрокрация, да се улесни достъпа до финансирането, да се насърчава е, инвестиционния климат а също така и вътрешния пазар, създаването на рамка за растеж и стратегическа рамка. Това е много важно и е, трябва да стане е, от комисията, така и от държавите членки. Сега давам думата на господин Дачи. Yeah. Госпожо председател, ние знаем, че Европейския съюз е поставил за цел увеличение на разходите за научно-изследователска дейност до 3% от БВП на всички държави членки в Европейския съюз до 2020 година. Но не всички държави членки ще могат да постигнат тази цел. Затова смятам, че подхода ни трябва да бъде стратегически, трябва да бъде интегриран в рамките на стратегията 2020, за да може действително да има публично-частно партньорство. Е, като член на Комисията по селско стопанство, аз смятам, че подходът на Европейския съюз и на Европейската комисия е, трябва да като на енергията в стратегическата рамка, в Европейския фонд за селскостопанско развитие, структурните фондове, за да има стратегия, е, която да се опира на всички съществуващи програми, за да можем да насърчаваме научно развойните дейности на регионално ниво, за да се увеличат е, възможностите за иновации на държавите членки. Благодаря ви. Благодаря, казва председателката. Е, господин Ваннера има думата. Госпожа. Госпожо комисар, бих искала да поздравя докладчика за изработването на този важен доклад. Когато говориме за научни изследвания и иновации, говориме за заето, създаване на работни места и насърчаване на европейската конкурентоспособност. Е, бизнес фирмите, предприятията трябва да са част от научните изследвания. Трябва да имаме наистина отлични а, изследвания, които да се, да се отличават с, своята изключителност. Ако трябва да използваме също така и средствата от структурните фондове за финансиране на програмите и същевременно да намалиме прага за финансиране. Благодаря. Следващия докладчик. Благодаря, госпожо председател. Едно из, изделие това е производство, представяне и разпространение на пазара, а след, а след това производството бива а, е, изнесено извън Европа. Защо ако а, е, научните изследвания и иновацията вече не са у нас в, в, в Европа, ще бъдем свидетели на разширяваща се рецесия. А, Галилео и ИТЕР трябва да а, е, получат необходимото финансиране и научните изследвания и е, е, иновациите трябва да разполагат с достатъчно средства, с допълнително средства, като същевременно се хармонизират стандартите, за да могат да се създадат нови стин, е, синергии. Е, образованието също трябва да бъде един от основните ни приоритети. Господин Брод. Благодаря. Наистина трябва да се укрепва научните изследвания, но и в други области нашите економики всъщност е, са подложени на много сериозна конкуренция. Следователно в е, е, развиващия си свят има изключително много постижения, което означава, че ние трябва да бъдем все още по-напред. В противен случай няма как да успее изследването, ако плодовете не са защитени от патентна система, по-специално на държавите членки. Имайки пред предвид далеко източните страни, тяхната политика по отношение на патентите, трябва да предприемаме нужните действия, особено имайки предвид какво се прави от компания, която просто копира компании в строителна компания и след това ги показва в Мюнхен на изложение същите копирани продукти. Благодаря. Председателката и последният оратор Райтман. Имате думата. Госпожи и господа, колеги, поздравявам госпожа Матия с доклада. Европа е наистина богат регион, но страните, така наречените БРИК страни и САЩ, инвестират много повече в научни изследвания – Нашия дял се увеличава, но идеята от 3% от БВП 2020 година е една реално за 6 страни, които вече са достигнали до 2% от БВП. Е, добра е научно-изследователската дейност, но социалното въздействие трябва да се има предвид на тези изследвания. Трябва да а, не забравяме и малките и средни предприятия, а също така и жените и следователи. Те Също трябва да са ползватели на тези средства. Благодаря. Председателката, а сега жела... нека да дам думата на а, госпожа Гейган Куин. Много съм окоръжена от този дебат, който, на който станахме свидетел сега. Казаното от господин Брубик, както и други по отношение на бюджета, мисля, че мога да кажа, че и съвета ще бъде наистина в крайна сметка на наша страна. Наистина важно е да се структурира нашата цел 2020. Имам ки предвид отново тези три важни блока. Първо, водещи научни постижения в научните изследвания. Втори блок – социалните предизвикателства, за да можем да отговорим веднага на посочените в Европа 2020, а на трето място водещи позиция в промишлеността, бизнеса и иновациите. Знае, че тези блокове не отговарят на трите е, насоки на вашия доклад, госпожо Матиас, но компонентите са едни и същи, както и целите. Изпълнението трябва да бъде опростено, стандартизирано, трябва да се изпълнява спрямо ясни правила. Необходимо е да има рационални правила за инвестиране, да се започне рано по отношение на разработване на проекта. Необходимо е да има ясна, ясен подход по отношение на разходите и участниците. Това, разбира се, трябва да се отчита много ясно от самите участници, да има ясно счетоводно отчитане. Всичко това ще даде възможност рано да се а, използват и да излязат на пазара нужните А, продуктите, които са продукт на научните изследвания. Ще има ясно разграничение между отделните аспекти на Хоризонт 2020, както и средствата по а, Кохезионния фонд. Хоризонт 2020 ще се разпределят средствата възоснова на водещите научни постижения без географски е, фактори, а в другия всъщност ще има предвид е, развитието на капацитета и предварително заложените е, региони, в които ще бъдат насочени финансирането. Необходимо е по този начин да се стигне наистина до общи научни постижения. Комисията ще разработи своите предложения, които ще ги представи в края на тази година Разбира се, тези предложения биха били невъзможни без вашия изключителен доклад и всички е, изказвания, които бяха направени. Всичко това ще бъде отчетено както от самата мене, така и от моята служба през следващите седмици. Благодаря ви. Грация, комисаря. Председателката, благодаря, госпожо комисар. А, сега давам думата на автора на доклада, госпожа Матия, за две минути. Благодаря, госпожо председател. Благодаря, госпожо комисар. Първо искам да изразя благодарност на всички колеги, които се изказаха за казаното от тях. Дискусията беше много интересна. Искам също така да кажа, че ясно, е, че изразявам благодарност и на господин Рой. Е, ясно, че докладът не е изолиран. Парламентът е вече разглеждал доклади във връзка с е, научната дейност, доклада Меркес, доклада Кавайо и на други колеги, които в момента не присъстват, така че парламента извършва дейност в правилна посока. Бих искала да подчертая някои неща, които трябва да се вземат под внимание след проведената тук дискусия, но изобщо от работата на парламента изводите вървят в една посока. Ясно е, че комисията трябва да вземе предвид заключенията на парламента, защото той е източен така, е, реален реален източник на демокрация. Става въпрос за третата бюджетна линия в е, нашия бюджет. Освен това, средства селско стопанство, това е нещо много важно за економическия растеж и създаването на работни места. И освен това, да се сложи ударение на е, висококачествените работни места. Е, трябва да имаме предвид и научните работници, младите научни работници в Европейския съюз и накрая малките средни предприятия. Сега нямам време да говоря отново за това. Ще се сроточа само върху това, което казах. Бих искал да има средства за малките средни предприятия, които са от 80 до 90% от производителите производствената тъкан на Европейския съюз, те нямат същия достъп до финансиране, както останалите. Искаме да има специална банка за малките средни предприятия и се надявам е, и публичните е, инвестиции също да достигат и до тях. Е, за какво служат тези финан... субсидии? Те трябва да стигнат до различните партньори, до научно-следователските центрове до и малките средни предприятия. Трябва да се внесе коректив на настоящата ситуация чрез бъдещото финансиране и следващата финансова рамка. Благодаря, казва председателката. Приключваме дискусията. Ще гласуваме доклада утре в 12.30. А, сега, а, според дневния ред, трябва да разгледаме препоръките по доклада на госпожа Копа по търговете